тревоги във връзка с разпространяването на сенчестия банков сектор. На него се пада голяма част от банковата дейност по принцип. Затова искам да преканя комисията да приложи по-добре съществуващата нормативна рамка. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Сега говорим за банков съюз, в който ЕЦБ е, играе е, водеща роля. Тя е и в е, ролята на надзорник. Господин е, Драги следва да чуе какво казва и Европейския парламент. Ако лошите е, кредити, нищо не е направено за тях до сега. ЕЦБ е, продължава да спасява банките, които имат е, все по-увеличаващи се нива на лоша задлъжнялост. По този начин е, пострадаха да и гръцкия народ. Има решения Решението е да се създаде система за закрила на тези, които взимат кредити, да се защитят да, техните домове. Необходима е подобна система. Но решението на ЕЦБ не доведе до нищо добро. Благодаря. Господин Шафхаузер. Faire mon intervention sur votre irresponsabilité. Аз искам да говоря за вашата безотговорност, скъпи е, колеги, в момента, когато се говори за банков съюз, но пазара няма доверие в банките, а вие искате да създавате банков съюз. Това е една без, безотговорност, защото не искате да признаете, че Европейския съюз върши безотговорни действия. Все някой друг трябва да плати. В момента трябва гражданите да платят. Гражданите са тези, които плащат е, за това да се спасят банките. Сега трябва да си вземеме е, нещата обратно в ръцете, да ренационализираме националните банки, за да се спасим от кризата. Благодаря, с това приключваме спонтанните изказвания. Е, и накрая от името на комисията, в заключение, е, комисаря Домбровскис. Господин председател, почитаеми депутати, благодаря отново ви, господин Торвал за отличния доклад. Слушах внимателно е, изказванията дебата показва, че е, ние продължаваме да сме съгласни по е, значимостта на Банковия съюз и необходимостта е, от регулаторна рамка, която да даде възможност на растеж на банките при здрава и стабилна финансова система. В областта на финансовите услуги все още предстои е, да, бъде приключено досието преди е, изборите. Е, трябва да приключим с Банковия съюз, Съюза на капиталовите пазари и в крайна сметка да имаме един силен економически банков съюз, достатъчно устойчив, за да, който да бъде достатъчно устойчив на бъдещи финансови кризи. Благодаря, господин комисар Домровски. И в заключение докладчика колегата Торвалц отново за две минути минути. Благодаря, господин председател. Днесния дебат показа, че като цяло сме единни относно това какво трябва да се прави от тук нататък с Банковия съюз. Смятаме, че имаме нужда от ЕДИС, имаме нужда от система за гарантиране на депозитите. Всъщност това е един от най-важните аспекти, за да излезем от окопите, в които се бяха окопали различните политически партии. Казахме, че искаме да имаме една единна устойчива система, имаме много предизвикателства, с които трябва да се справим. Колегата Вегаш се притеснява за някои банки. Е, да, има много банки, които наистина пропаднаха, но има и банки, които регистрираха големи успехи. В заключение искам да благодаря на колегите, докладчиците в Сянка, благодаря за конструктивното сътрудничество, благодаря и за дебата, който проведохме в пленарна зала. Дебата показа пътя напред, демонстрира, че парламента е готов да предприеме онези стъпки, за които пледира комисията. Искам предварително да благодаря на комисар Домбровскис, на комисар Домбровскис за предложенията, които ще се появят съвсем скоро. Благодаря на всички. Благодаря, господин Турвалц. Дебата приключи. Гласуването ще е утре. Следващата точка в дневния ред е доклада на колегите Фернандеш и Голтиери. Става дума за създаване на програмата Invest ЕУ. Първо ще се изкажат докладчиците. Господин Фернандеш за 4 минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да отправя голяма благодарност към всички колеги. Ние сега Пристъпваме към програмата S 13 е инструмента, които ще създадат, ще дадат възможност за упростяване. Създават се 4 инструмента, така наречени прозорци за, прозорци за иновации, научни изследвания, подкрепа на малки и средни предприятия – Фонда за стратегически инвестиции, така наречения фонд е, Юнкер, е най-добрият е, инструмент е, за финансиране на тези програми. Те са създали до момента 1 милион и 200 хиляди работни места и са подкрепили над 800 хиляди предприятия. Програмата създава економически растеж, особено в полза на малките и средни предприятия. Ние не следва да спираме и да снижаваме нивото на амбиции в програмата InvestES. Искаме да има и засилени гаранции за устойчиво развитие на програмите. Поздравявам заместник-председателят на комисията за извършената работа. 650 милиарда евро предлага комисията, ние искаме да предложим 700 милиарда. Освен това, считаме, че е, политиките на Съюза трябва да бъдат подплатени с абсолютни гаранции – Искаме да се извършва стратегическа работа за устойчивост, за економически растеж, за приобщаване. Европейската инвестиционна банка ни дава правна сигурност, поне е, гаранции за 75% от е, средствата. Национални банки също трябва да имат достъп до останалите 25% средствата. Програмите трябва да работят за социално, териториално и економическо сближаване в Европейския съюз, за много важен критерий и е географското разпределение. Центъра е, за предоставяне на съвети и консултации е важен елемент към програмата. Тя трябва да се обърне и към по-малките градове и населени места. Трябва всички райони от Европейския съюз да имат достъп до съответните проекти. Особено важно това е за малки проекти. Трябва да има платформи за инвестиции. Центъра, съвещателният център трябва да има и по-активна роля – Ние бихме искали също да видим и упростяване на управлението на проектите. Програмите трябва да са пригодени към новите дадености. Тези 13 финансови инструмента следва да бъдат взаимодопълняеми, да имат и социален елемент. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря и на докладчикът ми от социалистите и демократите, господин Гуалтиери, за свършената с него работа. Благодаря на господин Отмар Карас и на всички докладчици в Сянка, които участваха в подготвянето на доклада. Смятаме, че това е един сериозен принос за економическия растеж в Европа. Благодаря на колегата Фернандес. Сега са докладчика колегата Голтиери за 4 минути. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на колегата е, Фернандес и на всички докладчици Сянка, разбира се, за отличната работа. Работихме много добре, е, е, организирано, координирано. Разбира се, през последните няколко, две-три е, години условията за инвестиране е, се подобриха благодарение на економическото положение, економическия контекст, който е много по-благоприятен, е, повече гъвкавост, нови инициативи като Европейския фонд за стратегически инвестиции помогнаха за това но разбира се, има сектори, в които последствията от кризата все още са, присъстват и са нужни инвестиции, трябват ни иновации, физическа инфраструктура за изменения в климата, за социални инвестиции в умения, което е, то той е важен за бъдещата социалната кохезия, за конкретоспособността и за дългосрочен устойчив растеж и създаване на работни места. Та е много важно е, е, тази програма Invest EU е, да покрие всички тези, да, да запълни всички тези празноти. Да, това ще е инструмент, който ще стъпи върху положителния опит на други подобни фондове и програми в последните няколко години. Много важно е да подпомагаме и малките и средни предприятия, научно-изследователски развойния дейност, да създаваме устойчива инфраструктура, като се попълват се, като като се запълват и празнотите в социалната сфера. Работната група, която се създаде миналата година през януари, именно работи по конкретни програми, такива проекти, социални, образователни, здраво, здравеопазването би трябвало да се балансира положението и от географска гледна точка с инвестициите. Та, какво е важно? Преди всичко, ние всъщност създаваме, предвиждаме гаранции за насърчаване на инвестициите, които ще зависят от профила на риска. Е, също така търсим да създадем е, положителна среда, е, благоприятна среда, необходимата платформа за инвестиции, особено там, където има особен недостиг, както и предвиждаме механизми за намеса, за интервенция, където системите не успяват до сега да гарантират, да осигурят необходимите инвестиции. Разбира се, това е важно за финансовите партньори. Комисията очаква да създаването на InvestEU. Националните промоционални банки също могат да играят важна роля и те ще имат пряк достъп до този гарантиран фонд. Това ще предостави повече гъвкавост при изпълнение на финансовите проекти и ще доведе до повече работни места. И в крайна сметка държавите членки ще имат възможност е, е, да бъдат партньори при достъпа до този ресурс, особено когато става дума да се прилагат политики като кохезионната. Е, това са допълнителни фондове, които ще улеснят работата ни. И еднократният подход е много важен в случая, особено като помислим за пакта за стабилност, за растеж и развитие. Важно е да помислим за това, че 65% от инвестициите е, са за устойчиво развитие. Е, е, следователно, те трябва да отговарят на критериите за климата, постановени в Париж. В комисията ЕКОН ние гласувахме за този процент, 65%. Важно е да го спазваме и очакваме конкретен отговор от комисията. Да видим до каква степен сте готови да инвестирате в работни места и растеж. Благодаря на колегата Гуалтиери. Сега колегата Шон Кели. Благодаря. Програмата Invest EU е, е една от водещите програми на Съюза до 2027 година. Ще се мобилизира 650 милиарда по силата на тази програма. Нека да погледнем потенциала на EFSI. Ще има сега повече инвестиции на по-ниска цена за данъкоплатеца. Мога да спомена проекти инвестирани в моя избирателен район в сътрудничество с ЕЦБ. Комисар Катайнен заслужава е, голяма похвала. Искам да кажа, че за хората, които се занимават с бизнес в е, моя избирателен район, тази програма ще е много важна. Те проявяват голям апетит към нея. Малките фирми трябва да са в центъра на нашето внимание. Ние ги споменаваме конкретно в нашето становище. Този акцент беше подкрепен от всички групи. И аз се гордея с това. Не става дума за финансиране на големите фирми, които така или иначе могат да се снабдят с капитал. Трябва да помогнем на малките, защото там има недостиг. И накрая искам да кажа, че трябва да разгледаме програмата в контекста на случващото се в британския парламент тази вечер. Какво стана? Една минута и половина? Не, нямам ли една минута и половина? Една минута, така ли? Това е перфектната антиотрова на Брексит, казва оратора, защото благодарение на този фонд ще се помогнат ще се подпомогнат тези фирми, които имат нужда от финансова помощ, за да оцелеят. Благодаря. Благодаря, господин Келе. Една минута имахте. Знаем, че обикновено сте доста коректен, но този път това не се случи. Няма да позволявам сини карти. Сега господин Ван Декан за една минута. Dank u zeer. Ik dank е, alle благодаря. Благодаря на всички докладчици, които изведоха това важно досие до добър край. Програмата е нещо, от което се нуждаем. Тя е важна и за сектора на транспорта. особено за строителството на пътища и магистрали в Европа. От, по тази причина се нуждаем и от много повече средства. Следва да се обърне е, специално внимание и на целите, свързани с опазване на околната среда. Транспорта трябва да е с по-малко емисии. Трябва да привличаме и частни инвестиции в тази посока, но не следва да се предоверяваме на тях. А и не бива да намаляваме амбициите си. Благодаря от името на комисията, господин Катайнен. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е удоволствие да участвам в този дебат. Удоволствие да видя толкова много колеги сред нас, които е, искаха да прилагат ЕФСИ в собствените си избирателни райони е, е, съзнавайки какво може да направи ЕФСИ. Е, ето защо ЕФСИ се оказа успех то ни дава добра възможност да продължим е, тази, е, по този път, е, успешен път. Ето защо ние предлагаме и така правим това предложение за Invest EU. Аз е, е, благодаря на е, този парламент, че подкрепя тази инициатива на комисията до края на своя мандат. Инвестициите спаднаха, когато тази комисия пое поста си, инвестициите бяха паднали с 40%. Трябваше да вземем, да предприемем сериозни действия и да възстановим инвестициите както в европейската економика, така и да направим така, защото правото европейските институции да изпълняват своите ангажименти пред гражданите. За тази цел създадахме е, Европейски фонд за стратегически инвестиции. Днес инвестиционните условия в е, Европа са подобрени. Е, все пак обаче съществува недостиг, особено в социалната инфраструктура и инвестиции в екологични и в екологичния и цифров преход. В контекста на това предложение за следващата многогодишна финансова рамка комисията пред, е, предвижда един е, единен инструмент, е, многофункционален, именно InvestEU. Той ще обединява 30 централно управлявани, три финансови централизирани инструмента и ще предвижда 650 милиарда инвестиции. Тя ще е открита е, за, към е, други партньори, като EBRD, е, Европейската банка за възстановяване и развитие, националните провинциални банки и други. Комисията приветства доклада на Европейския парламент по тази програма. Доклада засяга много важни въпроси, но в общи линии е, той одобрява и е, така приветства предложението на комисията. Комисията е готова да помисли за, по въпросите свързани с управлението и тези, които е, увеличават независимостта на комисията за инвестиции колкото до ролята на, на Европейската, на, на Европейската Централна банка. ИП съвместно с ЕИБ предлагат 70% гаранции. Партньорство с е, опита на инвестиционната банка е, ние ще е, вземем решение за операционализиране и проследяване на риска, свързан с тази програма. Това партньорство, разбира се, ще бъде под надзора на законодателите. Някои от проблемите, свързани с многодишна финансова рамка, като цялостното количество, цялостната сума, която се заделя за гаранции, в момента ние се отбелязваме, отбелязваме тези забележки. За нас те са сигнал, че има силна ангажираност с един стабилен бюджет на Съюза за изпълнение целите до 2001. А, наистина, благодаря на докладчиците и докладчите всяка сянка за огромното им усилие, както и на съответните комисии за това, че стигнаха до е, определени позиции в един, при един много амбициозен график преди европейските избори. Надявам се, че тези неуморни усилия ще бъдат отразени по достоинство, отчетни по достоинство. Надявам се да постигнем до частичен общ подход е, в, още в началото на е, тристайните преговори. Благодаря, е, господин комисар. Сега колегата Белет има думата за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ако сравним програмата, която обсъждаме с програмата EFSI, ще видим, че има сега проект за много по-големи инвестиции с екологична насоченост, 15% увеличението. Ясно е, че Европейския съюз трябва да заложи много на климата, на устойчивостта. Знаете, това е червена линия и тя трябва да бъде проследима във всички програми и сектори. Всички е, мерки, които предприемаме изобщо, трябва да са насочени към една ниско въглеродна економика, към устойчивост. Необходимо е да комбинираме инструментите. Господин Кели каза, че програмата Invest EU е една от най-важните програми, с която разполагаме. Целта в крайна сметка ще бъде да създадем и условията за устойчива енергетика, която и да е достъпна за всички. Благодаря, господин Белет. Госпожа Вестфал за една минута. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, според мен InvestEU е, е добра програма. И мисля, че всъщност доклада на тези колеги по тази програма, доклада на колегите ще подобрят програмата. Позвонете ли ми като регионална политика да добавя така капка мед в катрана? Според мен структурните фондове със своят децентрализиращ подход нещо съвсем различно от Инвест ЕО. Структурните фондове са там, за да подобрят живота на всички хора в Европа. Те привнасят работни места в е, регионите, подобряват инфраструктурата, болят се с измененията в климата, подкрепят е, предприемачи и университети. Е, тези фондове трябва да продължат, макар и бюджета да е по-ограничен за тях. Ето защо, драги колеги, аз отхвърлям идеята структурните фондове да се трябва да структурните фондове трябва да добресят към финансиране на, инвесте, на у. Е, да, за цялото, но не за този план, тези инструменти да, смесват, да бъдат смесвани финансово. Благодаря на колегата Весфал. Сега колегата Джамбаски. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в становището си относно предложението за регламент за създаване на програмата investeu в комисията по културата и образованието на европейския парламент подчертавам нуждата от допълнителни вложения в областта на културата образованието и младежта. споменатите вложения в областта на културата и образованието ще спомогнат да запазим европейското културно наследство което безспорно има цивилизационна роля в развитието на световната история. нужно е също така програмата investeu да помогне на малките и средни предприятия да бъдат конкурентоспособни в бързо променящите се условия на глобалната конкуренция и използването на нови технологии. сигурен съм че това ще доведе до създаване на нови работни места в областта на културата и творческия сектор. по важният ефект обаче е безспорно е запазването на местната и националната идентичност и самосъзнание. културното наследство на всяка една страна член е основа на тази идентичност и самосъзнание. ето защо смятам че всяка държава член на европейския съюз както и всеки регион трябва да се възползва максимално от възможностите предоставени от инвестeu. това би е, спомогнало за опазване на регионалната и най вече националната идентичност на европейските народи. благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Джамбаски за е, една минута и половина колегата Карас. Господин председател, господин вице-председател е, на комисията, благодаря най-сърдечно на докладчиците. Благодаря за това, че в края на законодателния период е, се работи за силване на инвестициите в Европейския съюз. Инвестициите за мобилизиране е, е, това не е маратон, това е маратон, това не е еднократен акт. Е, започнахме в началото, започнахме работа по е, ЕФС с, в началото на този законодателен мандат, след това с ЕФСИ 2 го продължихме. Работихме по е, инвестиционна инициатива с трети страни, Африка предимно и сега Инвест ЕУ е, е следващата глава в тази е, в този проект. Е, това означава да се мобилизира допълнително 700 милиарда е, инвестиции, да се редуцира бюрокрацията, да се концентрират инструментите, да се подкрепят по-добре по-малките проекти. И като е, е, разширим преките гаранции от Европейския съюз, е, това е, ще гарантира е, е, проекти е, и постигне на политическите цели на Европейския съюз, като целите по климата. Е, това е нашата крайна цел и се надяваме, че с е, тази програма ще, е, ще се приближим с една крачка по-напред е, е към тази цел. Благодаря. Е, добър вечер на всички. Е, сега е, думата има представители на социалистите за две минути. Благодаря. Аз също искам да отправя благодарности към докладчиците Гуалтиери и Фернанда за отличната работа по доклада. Действително започнахме на много добра основа предложението на комисията – и благодарение на докладчиците и преговарящите от другите политически групи успяхме и да подобрим предложението на комисията. За комисията ЕКОН беше много важно да се предприемат мерки за възстановяване на економиката след кризата, да има устойчива основа за това е, това бе и е, плана за стратегически инвестиции, плана Юнкер. Винаги е възможно да се търсят още подобрения, но смятаме, че резултатите са много добри. Не можем, разбира се, да, се, е, да почиваме само на тях. Въпросът е, е че успяхме да създадем и гаранции за различните програми. И сега ги обединяваме така, че да се работи по-ефективно и по-лесно, с по-големи е, резултати. Над 700 е, милиарда са средствата, които ще бъдат използвани за създаване на растеж в Европейския съюз. Инвестиции в е, ноу-хау, устойчива инфраструктура, достъп до финансиране за малки и средни предприятия. Това ще даде възможност да е, продължим и с борбите, е, борбата с климатичните промени на много нива. Ще създаде възможности за сътрудничество и добри възможности за инвестиции в регионите. Затова очаквам с удоволствие преговорите с съвета за да можем да съчетаем целите си и да предложим съответния бюджет. Благодаря. Господин Кьолмел за една минута и половина за ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. С Инвест ЕУ Европейския съюз отново прави опит е, да е, строи структурни недостатъци чрез раздаване на, страни, на средства. Това няма да, да се случи, това, с това няма да успеем. Е, трябва първо да се е, анализира ситуацията и да се е, теглят съответните изводи. Защото ако просто насърчаваме всички инвестиции, това означава, всички добри, но не всички са така. Са добри, важни е тези, които водят до устойчиво развитие. Значи Европейски съюз не трябва да се поставя над частните инвестиции. Нас са ни нужни частни инвестиции. Но при политиката с нулева лихва това не е възможно. Това беше целта всъщност на нулевите лихви, но би трябвало да дадем възможност на частния инвеститор да инвестира и да го насърчим да инвестира средствата си. С тази програма ние ще финансираме проекти без да знаем каква ще е крайната им цел, без да имаме измерими резултати. По този начин ще пръскаме, ще харчим пари на вятъра и в крайна сметка няма да направим нищо за гражданите. Ще остане само на, на книга всичко това защото необходимо е реформиране на еврото. Опитваме се с, този, с тази програма да правим неща, които не са възможни. Ние трябва сериозно да работим за подобряване на нашата економика. Господин Торвалц е, има думата за е, две минути, либерали и демократи. Благодаря много, казва оратора. Уважаеми господин комисар Катайнен, преди много години, когато поехме по този дълъг път, започнахме в началото да обсъждаме бъдещия план Юнкер. Много от нас правиха сериозен скептицизъм. Чудехме се дали наистина подобен план ще даде необходимият ласък. Сега сме доста по-мъдри. Виждаме, че колелата се въртят. Естествено, предизвикателствата не са малко. Сега се опитваме да направим втора и трета крачка. Напред. Програмата Invest EU е нещо като един по-различен велосипед спрямо предхождащите програми FC1 и FC2, ако мога така да се изразя. Опитваме се да излезем малко извън институционалната рамка. Когато говорихме по всички тези въпроси в ресорната комисия, станахме свидетели на известно съмнение относно това дали ще успеем да привлечем участието на външни органи. Винаги сме гледали по един много национален начин на проблемите. Ако вземем предвид малките и средните предприятия, например, Е, не би трябвало да разсъждаваме за тях е, както разсъждава държавата, защото това създава трудности. Естествено, желаем много успехи на докладчиците, на всички вас. Е, утре ще предприемем една важна стъпка. Надявам се, че съвета ще успее да следва комисията и парламента в тяхната инициатива. Ако това се случи, ще е много добре. Дър, благодаря колегата Свен Гилгол за минута и половина. Госпожо председател, първо искам да подчертая колко е, спешно бе, е, бе необходимостта да се увеличат инвестициите в Европейския съюз. Затова е, приветстваме предложения план. Видяхме обаче и пропуските в първото предложение и сега вече имаме второ. Трябва да бъдем смели в инвестициите си в Европейския съюз и именно това ще се случи с програмата InvestEU. Но а, добрите инвестиции са добри само ако са устойчиви. Нека да се получиме и от а, кризата в, а, с а, климатичните промени. ние, е, ние предлагаме да се увеличи дела на устойчивите инвестиции до 65%. Надяваме се да бъде прието това предложение. Освен това, е, някои цели, е, свързани с военната, примерно военните цели, трябва да бъдат формулирани отделно. Като Приканвам съдокладчиците да се придържат към първоначалния компромис, а да не го променят в пленарна зала, защото по-трудно ще получат широко проевропейско мнозинство, а именно от това имаме нужда. Благодаря. Сега господин Папа Димулис, една минута. Благодаря. Благодаря. Според мен имаме нужда да засилиме тези инвестиции. Епоменош, Изоставаме много от нивото на инвестиции от преди кризата. Затова програмата Invest EU е или ES е, е, е именно добър инструмент. Необходимо е обаче и още повече. Ние подобряваме предложението на комисията в ред е, моменти. Виждаме обаче и съществуващи рискове, защото може да се случи така, че програмата да отнеме средства от е, средствата за кохезионната програми. Видяхме, че е, тези програми се е, редуцират в посредства с новото предложение на комисията, което може би ще създаде проблеми за малките и средни предприятия. Затова се надяваме да има повече инвестиции, особено в тези региони, които са по-уязвими. Тези, които пострадаха от мерките за економии и слабото економическо развитие. Господин Кобърн, Това законодателство, свързано с програмата InvestEU, предвижда комисията да управлява централно много пари. Нека да напомним две неща. На първо място няма такова нещо като пари на Европейския съюз. Парите идват от дънакоплаците. Те са техни. На второ място, как можем да предвиждаме програма, която да налива пари върху компаниите. Това са де-факто субсидии. По този начин се изкривява пазара. И по този начин се мамят и потребителите, и инвеститорите. Нали правилата за държавна помощ имат за цел да гарантират равнопоставеност? Всъщност за това ги създаде и Европейския съюз и за това ги наложи на Великобритания в рамките на преходния период. Само, че няма да има равнопоставеност, защото настоящото законодателство ще оптимизира процеса на одобрение за европейски компании, но не и за британските. Може и да сме на края на опашката, но не искаме да сме в неизгодно положение. В крайна сметка, когато бяха искали субсидии за така наречения Фингру, те не бяха отпуснати – какво трябва да направи британския бизнес? Трябва да избяга от митническия съюз, който по своя характер датира от 19 век и да търси нови решения. Мисля, че някои хора в Великобритания ще бъдат напредашени сериозно и аз ще се радвам на това, което ще се случи. Мисля, че е крайно време да излезем от Европейския съюз и да си изключим е, споразумение за свободна търговия. Госпожа Капел от името на НСЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Тази програма ще обедини, е, мисля, че 13 е, финансови инструмента под един е, покрив и по този начин ще ги направи по-гъвкави. Место ще се включат тук и FC 1 и 2 по този начин ще се запушат доста дупки в, е, при финансирането. Гарантират се 7, е, 30 е, милиарда евро, 650 допълнително ще бъдат мобилизирани и разбира се, Европейска инвестиционна банка е най-сериозният партньор на комисията в това отношение. 650 милиарда ще бъдат гарантирани от отпуснати от тази банка. Положителното е, е че е, е, Централния консултативен консултативния център ще бъдат сериозни, ще бъде партньор на комисията. Тези милиарди, е, които ще бъдат инвестирани в, е, които ще бъдат инвестирани в различни проекти, са голямо предизвикателство. Благодаря на докладчика за това. Пауро бих има думата от е, ФП. Благодаря. Всъщност, вече ЕФСИ показа, че една такава програма може да се прилага с успех. Колегата Кайтенен е, много уместно каза, че е, това, което произвежда ЕИБ, БВП в Европа, благодарение на, на тези фондове, се е, промени в положителна посока в сравнение с щатите ако се, е, е, имаме 30% е, увеличение, повишение на производителността на труда в Европа, това ще е добре. По този начин това може да се върне с индустрия 4 и, и, и с пакета за уменията. Много важни възможности са това, които трябва да вземем под внимание. Разпределението на риска също трябва да. Е, риска да е там, където е, би трябвало да бъде. Е, трябва да бъде съответно разпределен риска при 220 милиона малки и средни предприятия, които произвеждат с над 50% от БВП и половината от работните места в работните места с мисля, че по този начин ще гарантираме едно по-добро и по-сигурно бъдеще на Европа. Благодаря. Благодаря. Госпожа Берес има думата за една минута. Социалисти демократи. Госпожо председател, мисля, че парламента подобри предложението на комисията и ние се радваме. Това предложение е от ключово значение за засилване и нов старт на инвестициите в Европа. Това е сигнал и за гражданите, и за предприятията, и за регионите. Предоздравляваме комисията, която има за цел да упрости процедурите и да се даде възможност за взаимодопълняемост с други инструменти, включително политиката за сближаване. Това е много важно. А що се отнася до целите на инвестициите, за нас то, ние знаем много добре кои са основните цели за развитието. Устойчиво развитие, изпълняване на целите от Париж и инвестиции, включително и в творческата индустрия. Трябва да се засили и възможностите на националните банки за развитие, за да може да се изпълняват плановете, за да имат те и финансов успех, за да бъдат успешни инвестициите за създаване на устойчива заетост в Европа. Благодаря, господин Пакет. Бесте voorzitter, бесте колегас. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, е, това е първото досие, по което работя, откакто се присъединих към парламента. Представлявам тук групата на ЕКР и моята фламандска партия МВА. Когато видяхме предложенията на комисията, се зачудихме дали са полезни, но мисля, че реформата наистина е разумна. Сега се обединяват под една шапка всички програми за инвестиции в Европейския съюз и това е една добра идея. Първоначалното предложение имаше някои отрицателни черти, е, свързани с управлението и с ролята на ЕЦБ. Аз мисля, че е важно да поставим ударението върху укрепването на ролята на националните банки. Мисля, че много от тях могат е, да поемат отговорност и да работят за стимулиране на инвестициите. Благодаря на докладчиците за демонстрирания подход и мисля, че имаме нужда от визия в разговорите с съвета. Господин Соле. Е, благодаря, госпожо председател. Три конкретни аспекта, свързани с тази програма, ще посоча. Първо, трябва допълнително се мобилизират публични и частни инвестиции в Европейския съюз. Но тези инвестиции трябва да е, служат е, е, на една ясна цел и да се стремят към общи цели. Именно нисковъглеродни, неутрални по отношение на въглерод економики със съответните екологични аспекти. Ние определено трябва да изпълним ангажиментите си по Парижското споразумение. Ето защо би трябвало да се заделят повече средства за, за климата. И това изисква стратегически инвестиции. Второ, ние е, сме против финансиране на, е, на на е, милитаризиране на този бюджет. Това не е начина да се гарантира сигурността, е, би трябвало да се е, насочват средствата в много други е, сфери, не, включително в социалната сфера, не само в економиката ролята на регионалните и промоциални банки също е решаваща, защото те отразяват нуждите на економическите и социални агенти. Благодаря. Госпожа е, Нирия да има думата. Господин комисар, е, преминахме от плана Юнкер към FC1, FC2 и сега нова програма InvestESN. Е, принципът, основният принцип е един – инвестиции в Европейския съюз и обръщане към частни инвестиции, не само към публични такива. Не виждам а, как ще се подобри обществения транспорт, примерно, за а, хората в а, отдалечените населени места, единствено с частни инвестиции. Имахме за цел да подобрим социалните услуги, но не съм сигурна, че има реални резултати. Искам да чуя факти. Ние задаваме въпроси, но не получаваме отговори. Чуваме само, че се дават пари за отбрана. Нека да чуем обаче и къде ще отидат парите. Благодаря. Господин Розати има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми депутати, говорим за програмата Invest EU. Аз обаче бих искал да се върна на предишния проект EFSI. Той наистина се оказа голям успех и в резултат на него ставаме свидетели на 22 месеца непрекъснат економически растеж в Европейския съюз. Много се радвам сега, че този проект си има наследник. Програмата Юнкер много допринесе за развитието на моята страна и на моя регион – Померания. Искам да спомена, например, един химически комбинат Полица, който се модернизира благодарение на този фонд. Финансирани са и други проекти. с транспортен характер. Този инструмент е изключително гъвкав, може да се използва в рамките на различни конфигурации, да се прилага за различни проекти. Искам да кажа освен това, че фонда за гаранции би трябвало да бъде увеличен – Знаете, че предложение за това има от страна на докладчиците. Става дума за 8 милиарда евро. Обедени сме, че тези пари ще бъдат изразходени по предназначение. Оратора е прекъснат. Благодаря. И сега от името на социалистите господин Кофот за една минута. Um, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Е, това е нещо, от което е, частни инвеститори в Европа е, имат нужда. Но тук се задава въпроса как ще харчим парите на дъргоплатеца. Значи, искаме ли да инвестираме по обичайния начин, като харчим пари за някакви остарели технологии или да инвестираме в инструменти на бъдещето в Европа, на бъдещето, където е, Европа трябва да играе, да, да, да играе своята роля в, е, е, по въпросите, свързани с устойчивостта на климата. Трябва да си зададем въпроса. Да, с Invest EU имаме възможност да покажем на къде ще поведем Европа като политици. Имаме възможност да, да инвестираме парите на накопатеца в контриране измененията в климата. Е, можем да си поставим амбициозни цели. Благодаря е, е, ви, скъпи колеги, и ви моля да се присъедините. Особено апела ми е към консервативната сектор на залата. Нека да инвестираме, нека да приемем този доклад. Госпожа Мец, госпожо председател, дами и господа, скъпи колеги. Програмата... Е, ние започваме да е, обръщаме гръб на политиката за економии с тази програма, но е, въпрос е дали... Т.е. за да подпомогнем програми, които рискуват да не получат инвеститори без гаранции от европейските средства Хиляди са проектите, които дават възможност да работят и хора с увреждания. А, примерно проекти за вятрана енергия, проекти за саниране на сгради. Ето това са проектите, от които имаме нужда в бъдещето. Но, за съжаление, на тези проекти виси дамоклиев меча. Именно опитите на индустрията да заграби съществуващите средства за индустрията. Нека да не даваме пари само за военна индустрия, нека да инвестираме в бъдещето на нашата планата. СНП, е, колегата Ван Нестерой. Благодаря, уважаеми колеги. Господин комисар Катанен, уважаеми депутати. Е, много неща постигнахме през последните години благодарение на плана Юнкер и сега се радвам, че част от промените, които предлагаме, са включени. Например, по-добра връзка с регионалната политика, по-добра синхронизация с Хоризонт Европа и структурните фондове. Ако комбинираме всички фондове, които споменах с програмата Investio, ще имаме по-добри резултати. И освен това, видимостта за гражданите ще е по-голяма. На второ място, прехвърлянията от страна на структурните фондове вече са факт. Те са предвидени в регламента. Искам да подчертая, че става дума за трансфери, които не са задължителни и те могат да се осъществят само ако има приемане. На трето място, един център за консултации е изключително важен в цяла Европа. Е Б трябва да работи с други партньори и на последно място географския баланс. Мисля, че тук има какво да направим. Не може една част от Европа да привлича всички млади хора на континента, нали? Целта ни е всички европейски държави да се развиват по балансиран начин. Аз съм координатор в комисията Реджи. Аз подкрепям инициативата. Мисля, че тя е добра, не на последно място и за екологията, и за създаването на работни места. Е, ще Процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря на изказващите се. Думата има господин Мариас. Първо господин Мато, извинете. Аз приветствам тази програма. В крайна сметка тя ще финансира инвестиции в Европейския съюз по по-значим начин и по гъвкав начин. Става дума за 750 милиарда евро инвестиции. Това е добра възможност да се създават работни места, да се инвестира в иновации, но трябва да направим така, че това ще стигне и до крайно отдалечените райони, а за целта трябва да отстраним препятствията препятствията по пътя на хората, които ще се ползват тези е, фондове. Например, Канадските острови трябва да са част от тази програма но трябва да отчетем специални, спецификата на, тези, на този географски район всякакво изключение, е, което изключение по отношение на най-отдалечените райони, всъщност са залегнали в 349 член на договора на Европейския съюз. Следващия оратор. Инвест EU може би е положителна програма, предвид а, Нека да подкрепяме първо изолираните региони, е, като острови и не много развити е, райони. Също така трябва да се подкрепят е, и малките и средни предприятия. Това са условията, за да може да се работи по различните предложения. А в какви области? Образование, обучение, околна среда – не искаме парите да отиват за допълнително милитаризиране на Европейския съюз. Средствата, които дойдоха в Гърция по програмата Юнкер, всъщност бяха използвани за закупуването на регионални летища от Фрапорт и други а не е, и подпомогнаха също и една германска е, компания. Предполагаше се обаче тези пари да отиват за гръцки предприятия, не за многонационални. Господин Виергас има думата. Добре, Ищ програма тъй. Благодаря. Тази програма е свързана с два проблема. На първо място тя ще бъде поредният инструмент за субсидиране на частния сектор. В Европейския съюз има много бедност, има много социално неравенство. Какво правим сега обаче? Създаваме инструменти за подкрепа на дружествата. Това не отразява по никакъв начин нуждите на Съюза и неговите народи. Европейския съюз има нужда от публичен план за инвестиции, насочен към гражданите. Фонд, който да доведе до една нова динамика в економиката. Само една миниатюрна част от парите, изразходвани от ЕЦБ в рамките на така нареченото количествено облегчаване, може да се използва за тласък на економическия растеж. Само, че